към дневния ред. В понеделник няма никакви промени. Във вторник групата на Зелените и Европейския свободен алианс помоли за изявления на съвета и комисията за състоянието на Европейския съвет да бъдат включени в утрешния дневен ред в 3 часа и сега се обръщам към зелените да направят официално предложение. Ребека Хан взима думата. Благодаря. Аз мятам, че ние се опитахме е, да се споразумеем парламента след е, този тъжен уикенд в Брюксел да не, да не чака, а да се намеси да не чакаме до четвъртък. Ние смятаме, че трябваме да се намесим още сега. Аз бях през цялото време в Брюксел и се опитах по всяко време и по всякакъв начин да следя развитията в Брюксел. И според мен е много странно, че един, една среща на върха, която се отлагаше, не можа да стигне до решение. Колкото повече кризи имаме, толкова повече се влушава състоянието и ситуацията, толкова по-малко решения могат да се вземат, толкова по-малко кризата може да бъде описана, толкова повече се задълбочава политическата криза между държавните и правителствени ръководители. Позицията на парламента е много ясна и мисля, че е, това е и в интерес на гражданите на Европейския съюз. Е, позицията трябва да бъде обяснявана. Европа... Ораторката бива прекъсвана. Е, ето защо продължава ораторката. Аз мятам, че утре след обе трябва да имаме дебат по тази тема. Господин Шулц има думата. Господин председател, мисля, че е много важно не само да бъдем осведомени в четвъртък, да, но тогава все пак да бъдем осведомени, но аз бих предложил е, и подкрепям е, предложението на колежката. Може би трябва да имаме изказвания на ръководителите на политическите групи и тогава ще, се, ще стане ясно каква е нашата позиция като парламент и тази позиция да бъде отправена на съвета. Благодаря. Е- Разбираме. И така, това предложение е ясно. Имаме ясно ясна заявка за оратори, но ще започнем с съвета и комисията. Иска ли някой да се изкаже против това предложение? Не виждам. Никой, който би искал да, се, да бъде против, кой е за? Предложението на зелен, групата на зелените против, въздържали се, приеме се. И така, Дами и господа, това означава, че ще трябва да променим програмата си за утре, ще при... поразместим точките и ще проведем този дебат в 3 часа утре. Така че в продължение на 4, на 45 минути всички точки ще бъдат отместени с около 45 минути. Това не е голяма промяна, но утре след обед и утре вечерта всички точки ще бъдат с около 45 минути по-късно от предвиденото по сряда и четвъртък няма молби от политическите групи за промяна на дневния ред, което означава, че дневния ред е, е решен и сега е, преминаваме към първата точка мобилност, интегриране на хора с увреждане. 2-3 минути. Е, уважаеми Значи, две минути, тъй като колегите ни си тръгват. Ще изчакаме две минути. Sorry. Yeah, yeah. Мадам, um, мадам, uh, uh, Госпожа Люлинг. Господин председател, Тук има един устен въпрос в дневния ред по директивата, която се отнася за майчинството. Аз съм много изненадана, защото ние приехме нашия доклад на първо четене ние в момента сме в процедура на съвместно вземане на решение и по време на процедура на съвместно вземане на решение не се задават устни въпроси за доклад, по който сме приели. Аз смятам, че този устен въпрос няма място в дневния ред, защото в противен случай ще покажем на съвета, че нищо не сме разбрали за процедурата на съвместно вземане на решение и за Лисабонския договор. Благодаря, госпожо Люлинг за тази бележка ще проучим въпроса. Решението беше взето в Четвър.